Good afternoon, dear colleagues, those of you who are present in the room. Добър ден, колеги. Добър ден на онези, които са тук в залата. Мога да ви преброя на пръстите на едната си ръка. Колегите, които са свързани дистанционно, моля проверете си връзката. Ще ви помолим да ни дадете знак, тъй като ни е необходим кворум за гласуването. Може ли да ви преброим? As, as we're doing that, I'm, I'm silencing my, mobile phone. Just excuse me for a second. Ще си изключа звука на телефона през това време. Ще ви преброим, а междувременно ще приемем, както обикновено, дневния ред. Сега времето е по-важно от когато и да било. Имаме само 2 часа за заседанието. В продължение на 2 часа само ще имаме превод. Така че трябва да имаме това предвид. Ще ви напомням за графика ни, тъй като имаме действително само 2 часа. Приемаме дневния ред. Въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и върховенството на закона. Обсъжданията по този текст ще се проведат на следващото заседание. Сега ще пристъпя към обичайните си съобщения. Първо за езиковия режим и след това за одобряването на съобщ препоръките на координаторите. Препоръките на координаторите. Лукаш Кохут е избран за докладчик по доклада на комисията ни за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяването на и борбата срещу насилието спрямо жени и домашното насилие. Петър Витанов пък е избран за докладчик по доклада по собствена инициатива, незаконодателен доклад за изкуствения интелект в наказателното право и използването му от страна на полицията и органите на съдебната власт по наказателно-правни въпроси. <clears throat> Делегирани актове и актове за изпълнение. Сложен въпрос. На 2 октомври 2020 година парламентът бе сезиран с проекта за решение за изпълнение на Комисията за финансово подпомагане за създаването на постоянен корпус на Европейската гранична и брегова охрана, съгласно член 61 от съответния регламент. По-нататък проект за, изпълнител, за решение за изпълнение на комисията за техническите спецификации за ЕТИАС и за инструмента за оценка, както и проект за решение за изпълнение по изискванията за средствата за аудио и видеокомуникация за интервюто. Имаме ли кворум за гласуването сега? Трябва да присъстват най-малко 17 души. Моля да вдигнете ръка. Нека и онези, които са свързани дистанционно, ни дадат знак. Имаме ли кворум? Да. Моля, колеги, използвайте функцията за вдигане на ръка на устройствата си. Онези, които са свързани дистанционно, моля и присъстващите в залата да вдигнат ръка. Нека преброим вас, както и свързаните дистанционно. Имаме кворум. Моля, придържайте се към правилата по процедурата за дистанционно гласуване. Проиграна е вече тази процедура. Запознати сте с нея. Моля да направите правилния избор. Ако се натъкнете на затруднения по време на гласуването, моля свържете се с отдела за помощ с информационните технологии към Европейския парламент. Имате телефонния му номер. Онези, които използват приложението eVolt, за да гласуват дистанционно, всички трябва да използват новата бюлетина, която им е била изпратена само преди час. Защо? Защото имаше технически проблем с предишната бюлетина, който не можа да бъде разрешен. Затова, моля, използвайте бюлетината, която ви е изпратена в електронен вариант преди час. Сега преминаваме към първата точка по същество. Отложено е гласуването по текста по точка четвърта, но не и обсъждането. Става дума за въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава. Предстои да разгледаме проекта на предложение за резолюция за въздействието на тези мерки върху основните ни принципи и ценности. Групата за мониторинг на основните права, съгласно мандата си, редовно докладва на комисията ни. Последният такъв доклад бе на 13 юли. Групата за мониторинг е изготвила и писмен документ за въздействието на мерките в отделните държави членки. Сега имате думата за изказвания. Първо ще дам думата на докладчика на НП по въпроса. Софи Интвелт е председателката на групата за мониторинг. Yes. It'll be first, Mr. Vladimir. Първо ще дам думата на господин Владимир Вилчик. Господин Вилчик, тук съм господин председател. Надявам се, че ме виждате и чувате. Добър ден, колеги. Тази резолюция е свързана с много интензивната работа на групата за мониторинг на демокрацията върховенството на закона и основните права. Става дума за много подробен преглед на въздействието на мерките, свързани с COVID-19 в тези области. Резолюцията надгражда над работата на групата за мониторинг. Живеем в извънредни времена, които изискват и извънредни мерки. Едновременно с това трябва да спазваме и основните прерогативи на върховенството на закона. Затова ЕНП се обяви в подкрепа на създаването на механизъм за мониторинг по въпроси свързани с основните права, демокрацията и върховенството на закона. Това е механизъм, по който ще се приложи цялостен подход – този механизъм трябва да бъде институционализиран колкото се може по-бързо. Що се отнася до върховенството на закона, всички държави членки трябва да са обект на еднакво и справедливо третиране. Всякакви мерки предприемани в тези извънредни времена, трябва да са съразмерни, трябва да бъдат също подложени и на оценка. Затова и настояваме за по-активен мониторинг. Трябва да вземем на сериозно мерките предприятия през този извънреден период. А що се отнася до резолюцията, сме наистина изправени пред предизвикателство, пред тъй наречената инфодемия, подобно на пандемията. Трябва да отстояваме основни свои завоевания, като шенгенското пространство и вътрешния пазар. Когато гласуваме по резолюцията, трябва да имаме предвид, че някои от предприятите мерки бяха необходими с оглед опазването на здравето и живота на хората. Ще внесем някои изменения. Да се надяваме, че ще има ясна подкрепа, подкрепа с мнозинство за върховенството на закона. Пандемията се завръща отново, ще има силна втора вълна. Трябва да се опазим, но трябва също така да опазим и основите на демокрацията. Благодаря. Сега давам думата на Софи Интфелд, която е председател на групата за мониторинг. Ако сте на линия, имате думата. Софи, на линия ли си? Можеш ли да си включиш камерата и микрофона? Имаш думата. Чувате ли ме? Да. Добре. Благодаря. Много се радвам, че проектът на резолюция е вече на лице. Искам да благодаря на всички наши сътрудници, както на моите сътрудниците в моя екип, така и на работещите в комисията Либе. Текстът обхваща много теми, които будят загриженост сред гражданите. В продължение на 4 месеца ежеседмично групата за мониторинг работи много активно. Бяха изготвени препоръки на Венецианската комисия, която сезирахме по тази тема. Текстът се основава на тези препоръки, както и на доклада на комисията Либе, който бе изготвен към края на месец юни. Както каза преждеговорившият, намираме се в извънредна ситуация. Извънредните мерки обхващат вече почти цялата територия на Европейския съюз. На места е обявено извънредно положение в доклада се спираме върху въздействието на тези мерки върху различни области, като например системата на взаимозависимост и взаимоконтрол, свободата на събиране, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на свободно придвижване, свободата и безопасността на журналистите и други. Искам да добавя към този списък и правото на семейен живот – на което също се отразиха тези мерки. В текста са включени и някои препоръки за съразмерността, необходимостта и временния характер на мерките. Две важни препоръки са следните. Изискваме от комисията и от държавите членки да направят обстоен анализ на първата вълна и предприятите по време на тази първа вълна мерки, за да бъдем подготвени за последващи вълни. В момента сме, се намираме в положение на втора вълна. Искам да ви обърна внимание и на препоръката в точка 15 това е препоръка към държавите членки. Когато те обмислят някакви мерки или стратегия, би следвало да се допитват и до специалисти по демокрацията, върховенството на закона и основните права. Така няма да има хаотичност при извънредните мерки. Много добре би било, когато се разработва стратегия, в процеса да участват такива специалисти. Надявам се, че текстът ще получи широка подкрепа в комисията и в пленарната зала. Идентичност и демокрация не е изявил предварително желание да се изкаже някой от тази група. Не виждам и желаящи в залата. От името на Зелените, Сергей Лагодински. Ако сте на линия, имате думата. Да, на линия съм, господин председател. Радвам се да ви видя отново. Благодаря на всички колеги, които работиха по текста. Благодаря и на докладчика и на председателката на нашата група за мониторинг, която свърши чудесна работа по време на пандемията от COVID-19. Пандемията продължава, така че предстои те първа да работим. Подкрепяме текста. Mr. Lagodinsky, we have lost you. Господин Лагодински прекъсна връзката. Може ли да се свържете отново? Надявам се, че отново ме чувате. Благодаря. За нас е важно да се постави ударението върху извлечените полуки сега сме изправени пред втора вълна. Изключително е важно поради това да си извлечем съответните полуки. Комисията също така трябва да е по-решителна, когато са изложени на риск основните права. Напоследък комисията бе много колеблива, най-вече по отношение на Унгария. Много се радваме, че са отразени в текста притесненията, свързани с правата на журналистите и защитата на данните, както и с правото на митинги и събрания. Всички вече предприяти мерки, както и тези, които предстои да се предприемат, трябва да бъдат обект на проверка за съразмерност. Да се надяваме, че сме си извлекли необходимите полуки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 Благодаря, господин председател. Благодаря на секретарията за работата му. Не съм поляк, но имам чувство за справедливост. Справедливост в традиционния смисъл на тази дума. Също така смятам, че комисията би могла да изготви доклад с оглед на вътрешната политика на държавите членки. В Испания по време на извънредното положение се е, прибегна до всички възможности, за да се е, е, гарантира наблюдението на правата и свободите. Още повече днес двете политически партии в правителството изглежда са се разбрали да променят е, правилата за действие на съдебната система и то с е, просто мнозинство, което определено е, е в разрез с върховенството на закона, установено в Европейския съюз. Да не говорим за Испанската конституция. И това трябва да се посочи в доклада особено. По време на цял месец и половина бе парализирана парламентарната дейност в страната. Бяха лишени политическите сили от възможност да упражняват контрол върху изпълнителната власт. Би трябвало докладът съответно да отговаря на реалната обстановка и ако се вземе решение да се посочат по име определени е, държави членки, то това трябва да стане. Трябва да бъдат посочени всички, които са посегнали на върховенството на закона. Не е една такава държава членка. И още повече в редица случаи с десен уклон против е, трудещите се против гражданите. Между другото, се нарушава правото на образование на подрастващите, а и в университетите. Оказва се, че държавата е неспособна да гарантира това право на младите поколения образованието е право и в същото време виждаме втора вълна на епидемията. И трябва изрично да се каже, че държавите е, прибягват до принудителни, до ограничителни мерки без обективна, без научно-медицинска обосновка в разрез с експертното мнение, според което мерките, ограничаващите мерки, карантините мерки трябва да се вземат целево. Now, please, Сега давам думата на Мали Бьорк от Обединената левица. Ако сте свързани, моля. Госпожа Бьорк, да, Първо бих искала да благодаря на колегите от групата за наблюдение и особено на нашия председател на комисията за извършената работа, тъй като смятам, че е напълно уместно, както и от самото начало е, на тази пандемия, ние да е, се занимаваме с е, едно внимателно наблюдение на правовия ред. Ограничаването на демократичните права, на основните права и свободи никога не е приемливо. И във всеки случай трябва много внимателно да преценяваме пропорционалността, необходимостта на ограничителните мерки. Затова призовава и докладът за една, за една оценка, тъй като ако не се извърши такава критична оценка, много трудно ще можем да възстановим демократичните си свободи, като излизаме от извънредното положение. Държавите членки, изпълнителната власт е, е, иземва е, извънредни правомощия – от демократичните институции на държавите е, и, и това не може да бъде нещо положително. Е, нямаме свобода на събранията, не се разпространява съобразно правото на информация достатъчно информация и така нататък. Ние системно е, трябва да работим за възстановяване на демократичния ред на правовата държава. Внесли сме някои изменения и допълнения. Казваме, например, че за борба с дезинформацията най-ефикасният начин е медийният плурализъм, свободата на печата, е, защитата на изобличителите, е, правото на достъп до информация, неограничаването на нейното разпространение. Е, важни са тези неща, както казах, според мен. И ние, като е, водеща комисия е, в тази област, не можем да премълчим. И ние, разбира се, ще подкрепим доклада в пленарната зала. Благодаря. Сега, за да поспестим време, бързо да пристъпим към втори кръг на изказвания. Двама поне са се записали. Господин Алехос от НП, ако сте в... на линия, заповядайте, имате думата, господин Алехос. Не е линия. Социалисти демократи, Каталина Валай, свързана ли е? Заповядайте, ако сте на линия. Катарина, can you make it? Катарина, да, да, свързах се. Изненадана съм, че на първия кръг нямаше наш представител сред изказващите се. Има ли някакво обяснение? Аз съм докладчик, казва председателят, аз съм от социалисти и демократи. Да, но вие не се изказахте от името на групата, вие се изказахте като докладчик. Трябва да има отделно изказване от името на всяка група. Какво да кажем за втората по големина? Но аз какво да кажа? Благодаря на всички членове на групата за наблюдение. Е, усилията са сериозни и необходими е, е, ежеседмично. Е, трябва да се прави оценка на обстановката. И постигнатият резултат, смятам, е много добър. Казаха колегите за пропорционалността, за рисковите, рисковете, които крие иземването на прекомерно правомощия, прекомерни правомощия от страна на изпълнителната власт. Е, на такова становище и Венецианската комисия. Е, някои колеги тук споменаха семейния живот, и неговата неприкосновеност. Между другото се констатира нарастване на битовото или домашното насилие. Е, въпрос, който не можем да подминем. Положението на други групи в неравностойно положение, е, етнически мълцинства, ромите, които не рядко се превръщат в изкупителна жертва в, в някои държави членки е, и аз съм много доволна, че някои от направените констатации вече са залегнали в първата оценка на правовата държава, извършена от комисията. Е, и това е, очаквам с голям интерес по-нататъчната ни работа. Благодаря. Аз ще кажа накрая това, че в интерес на времето, което е малко, както е, казах, се въздържах от е, отделно изказване от името на, на политическата група. И целта е в крайна краща да се чуят всички колеги от всички политически групи. Е, и ние тук разглеждаме проекто доклада, за да изслушаме всички колеги членове на комисията. Аз, разбира се, ще обобщя в качеството си на председател и докладчик. Като изслушаме колкото се може повече от вас, които успеят да се свържат. Обединена левица господин Арванитис, на, вър... на линия ли сте? Физика, физика πρόεδρε се ако... Предвиждаме ако με ακούτε Костас, we don't see you. And if... Не ви виждаме. Костас, чухме нещо? Не, паргало. Can you please switch on the video Enjoy the... Да, да, да включите видеокамерата си, ако обичате. Костас, can you make it? We are waiting. Можете ли да се свършите? Чакаме да е, се покажете на екрана. Ако заговорите на гръцки без видеоизображение, превод няма да има, в това съм сигурен. Some of us do not speak Greek. I'm sorry. от нас поне не владеят този език, съжалявам. Мария Уолш, НП. Следва. Мария Лош, на линия ли сте? Следващият оратор в такъв случай, който е в залата, госпожа Уислер Лима. Много съм доволна от това, че можахме да изслушаме всичко, което се каза днес тук в нашата комисия. Преди няколко дена и съвета на Европа излезе с доклад по същата тема. А преди малко бях на заседание на Комисията по правните въпроси и там също се засегна темата и констатацията е на практика една и съща и, и недвусмислено насочва вниманието ни към онова, което е от значение. Аз бих искал да засегна само един момент. Нашите високодемократични общества е, функционират по един привлекателен за своите граждани начини, по начин, е, и, и оказва се, че те е, при определени обстоятелства твърде лесно се плъзват към злоупотреби е, с демокрацията. И е, е, е, е добре и, и когато изпълнителната власт е оставена да решава сама, без да се допитва, без, без да изслуша възраженията, е, как да ви кажа, и най-демократичната власт се изкушава е, да, да постъпи по този начин. И е, ограничавайки свободите на всички ни, на, на всеки един по-отделно и, и опоручавайки демократичността на цялото общество. Ето това, това, това бих искал да подчертая. Благодаря. Така, още имаме първо. Да съобщават ми, първо, че кой се е свързал, някой се е свързал. Госпожа Салехос, която получи думата преди малко, вече е на линия. Моля, заповядайте. На линия ли сте? Моля, отговорете. Failing again. Then we move to Lucas Kohut. Лукас Кохот или господин Арбанитис, ако сте успели да включите камерата си, може да получите думата преди господин Кохот. Да, сега ви виждаме. Сега ви виждаме. Благодаря, господин председател. Извинявам се. Е, и белгийската техника също създава проблеми като гръцката. Ние ще подкрепим предложението. Софи Интвелт обоснова всичко толкова добре. Аз я поздравявам и нея и нейните колеги от групата за наблюдение за извършената работа. Само едно нещо ще подчертая да не губим време. Трябва да бъдем особено внимателни съб, съб, за, съблюдавайки принципа на пропорционалността. Дали са пропорционални мерките и в тази връзка за какъв срок? Като това е важен критерий. Споменава се плурализмът като е, важна отличителна характеристика на демокрацията. Нашата комисия неведнъж е разглеждала тези въпроси във връзка с а, средствата за осведомяване, с медиите. А, мисля, че документа върви в добра посока и с това ще приключа, отнемайки си част от времето за изказване, за да се санкционирам за допуснатата по-рано грешка. Да, каза председателя, съжалявам за тези технически неудачи. Вижте, е, понякога е, тези технически препятствия в е, сегашната обстановка е, удвояват и, дори утрояват времето на всеки оратор, натрупва се едно закъснение и така си губим времето. И, и, и, и превод няма и така нататък. Така че, моля ви, да, господин Кохот, Господин председател, благодаря. Двата стълба на демокрацията, поставени под заплаха от пандемията. Правото, свободата на печата и свободата на събранията. Журналистите не могат да стигнат до новината, след като не могат да пътуват, след като не могат да се срещат с определени обществени слоеве. И след това, как човек да протестира, след като не може е, да организира събрание. Е, в социалните мрежи не е същото. И още повече, когато, ако вземем полското, унгарското правителство е, нарушават правовия ред по принцип и сега се възползват от извънредната здравна обстановка, за да задълбочат тази своя дейност. Хавиер Сасалейко ако Все още сте на линия, каза председателят. Ако може да се свържете. Да, заповядайте. Да, из... сега можем вече. Да, аз бих искал. Не, изгуби се връзката. А, момент. Да, да, да, да, да се спра на, на основните права и свободи. Работата, която се върши по оценката на въздействието върху тези права и свободи, е изключително важна, разбира се, и следва да се вписва в становището на Венецианската комисия, която настоява, която подчертава особено на, за пропорционалността е, на мерките, е, посягащи на обичайния правов ред. И при това е, действията на държавите се оказва не съответстват достатъчна степен на разгъването на причините на пандемията във времето, и е, по този начин посягат е, непропорционално на демократичния ред. Това бе изказването, а госпожа Уолш последно изказване. Е, благодаря. Извинявам се. По-рано не ме видяхте. Благодаря ви, господин председател, на вас и на, и на колегите за, за активното отношение към, е, е, знаете, резолюцията е, миналата седмица за създаването на европейски механизъм за наблюдение и контрол. Е, приветствам също така посочените много конкретни примери на дискриминация срещу най-уязвимите общности, особено в днешната обстановка. Ние от първа ръка станахме свидетели на тежките предизвикателства, пред които се изправят малцинствата, споменем само ромите, мигрантите, онези, е, които на пръв поглед биват отъждествявани с китайското е, малцинство, знаете, по е, определени причини стават жертва на посегателства. Има отделна точка посветена на дискриминацията, виждам в е, доклада. Това число е, са споменати изрично ромите. Има също така точка за отказ от медицински грижи. Е, това е добре. И още по-нататък обаче бих отишла да се изясни един вид такава дискриминация. Ще ще е, внеса е, съответно изменение за дискриминационното отношение към е, трансполовите. Добре е също така, че се говори за възпрепятствания достъп до е, заведения за здравно-медицински, физически и ментални е, грижи ми позволите, господин председател, с това текста трябва да се допълни. Ние нерядко сме говорили за е, ширещия се популизъм в Европейския съюз. Пандемията влуши е, много от проблемите, които, пред които и така бяхме изправени в Европейския съюз за гарантиране на основните права и свободи на, на нашите съграждани. И тук наистина трябва да насочим светлината към пропуските, към, към грешките на определени изпълнителни власти и държави през последните месеци. Така, благодаря, както се опасявах, е, превишихме е, времето си, е, времето с което разполагахме. Принуден съм да бъда кратък. Благодаря ви за състоялата се размяна. Благодаря ви за разумните коментари. Единственото, което мога да допълня е, че да, докладът е необходим след приетите тази година, през април и през май, резолюции от наша страна веднага след е, надигането на първата вълна. Първата резолюция е, не, ни повече, ни по-малко 75 точки, е, много от тях е, внесени от нашата е, комисия, така както и следва да бъде. Ние се занимаваме с правовия ред и в обобщение може да се каже, че правото е от съществено значение. И то особено в днешните извънредни обстоятелства. И в, в доклада, както знаете, обичайно имаме преамбюл, но има и а, а, основна част и 14-та точка от основната част е най-съществена. Ние настояваме пред комисията тя в неотложен порядък да направи оценка на правовия характер на взетите мерки, за да бъдат извлечени полки е, така че през тази вече втора вълна, кой знае още колко вълни, е, ще я последват. Да, да се направи така, че ограничителните мерки да бъдат строго обосновани, оправдани строго епидемиологично, да бъдат необходими и пропорционални, да бъдат строго ограничени като продължителност – да бъдат огледани и ограничени с оглед на въздействието си върху демокрацията и основните права и свободи. Ето тази 14-та точка се казва на практика всичко, което я предшества е, по-подробно в предходните точки. Говорим за е, зачитане на, на правомощията на отделните институции, на, на демократичните правозащитници, на, на омбудсмана се зачита правото на, на събрание, свободата на изразяване на, на мнение. И е, когато се налага принудител на някаква правоохранителна мярка, тя трябва да бъде пропорционална, да не нарушава правната сигурност да, да, да, да, да подлежи на е, съдебни средства за защита, е, да са гарантирани неприкосновеността е, на личния и семейния живот, равен достъп до здравеопазване, недискриминационен достъп – и вече на общоевропейско равнище свободата на движение. Е, и всяко ограничение на тази свобода е, да се вписва в действащата нормативна уредба. Е, значи, борба с по-нататък с дезинформацията, с опитите да бъдат дискредитирани експертните източници на е, здравна и епидемиологична информация, да се отстоява справедливия процес в съдебната система, е, въздействието на всяка приета мярка да не бъде дискриминационно към една или друга социална група. И всичко това, прочем, следва от самата харта за основните права и свободи на Европейския съюз. Пропорционалност, своевременност, мерките да бъдат законосъобразни и да не накърняват правната сигурност. И разбира се, ние се опитваме все пак, както е обичайно за нас, да не посочваме имена, никого да не, да не посочваме е, с пръст. Е, осланяйки се на Европейската комисия да действа е, в духа на своя статут на пазител на договорите. Това беше, е, да видим сега нататък да е, не закъснеем прекалено, е, минаваме на петата точка стандарти и процедури на държавите членки за връщането на незаконно прибиваващи граждани на трети страни. Преработен вариант. Гледаме измененията и допълненията и госпожа Штик като докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения. Най-напред на докладчиците в Сянка, но разбира се и на другите евродепутати, които се ангажираха с това да изготвят и внесат изменения. Техният брой е 635. очаква ни много работа. В тези изменения много добре се вижда, че Проекта за преработка на директивата за връщанията има доста противоречиви предложения. По тази причина и редица от измененията взаимно си противоречат, тъй че трябва да намерим съгласие между различните позиции. Единство между различните идеи на колегите в комисията. Затова най-напред ми се иска да изведем някои общи принципи, върху чиято основа да се стремим към общо споразумение или поне към единство. Директивата за връщанията трябва да бъде зачитана и да възвежда общи стандарти за връщанията, включително правни гаранции, на основата на принципите на пропорционалност и основни права и тяхното зачитане. Доброволното връщане често пъти е по-устойчиво и не така скъпо за държавите членки и то винаги трябва да се предпочита пред принудителното връщане. Това са принципите на сега действащата директива за връщанията и тъй като сме изправени пред проект за преработка, не трябва да засягаме тази същина на действащото законодателство. Принципите трябва да продължат да действат без промяна. Трябва да постигнем споразумение, коя политика на връщанията е ефективна. В контекста на тази директива бих казала, че ефективна политика означава и връщания, и правни гаранции. Тоест, е, не е достатъчно само да повишавате бройката на върнатите лица. Искаме и се да постигнем съгласие и за това, кои са пречките – по-настоящем, които пречат на връщанията. Предложението за ограничаване на срока за доброволно е, връщане, удължаване на сроковете на задържане. Е, това са все неща, които ще пречат на връщанията и няма да съответстват на принципа на пропорционалност и на предпочитание към доброволното връщане. На редица въпроси трябва да намерим общ отговор, надявам се, чрез рационален подход, основан на фактите, за да успокоим притесненията на хората в нашите държави членки. Те все още се притесняват, защото има голям брой лица без документи. Тези опасения не могат да бъдат решени и преодолени само чрез връщане. Трябва да проучим внимателно цялата ситуация и да реагираме внимателно. Държавите членки си имат собствени интереси, които защитават. Диалог с тях можем да проведем едва след като ние постигнем общо съгласие. Надявам се такова да имаме. Много са измененията, които съдържат общи елементи. Един от тях е приложното поле на директивата за връщанията. И в частност, положението на границите трябва ли да попада в това приложно поле? Мисля, че особено сега е много релевантно наличието на процедури за връщане още от границата. Редица процедури трябва да се прилагат на границите и ако не се прилага там процедурата, не а, директивата за връщанията, тогава се установява двоен стандарт. Около 15 са измененията за дефиницията. Трябва ли да се внесе някаква промяна в нея? Трябва ли да има списък с обективни критерии? Да бъде ли този списък изчерпателен или не? Сегашният проект съдържа много дълъг списък трябва ли той да бъде запазен в този вид? Има 50 изменения за задължението за сътрудничество. Някои от тях са свързани с задълженията на връщаното лице, други са насочени към постигане на по-добър баланс, като се акцентира и върху задълженията на държавите членки да предоставят информация на разбираем език, такава, която може да се разбере от децата и така нататък. 30 изменения има за доброволните връщания. И най-значимият елемент тук е да се е, заличи предлаганият минимален срок за осъществяване на такова връщане. Сегашната директива е, предвижда 7 е, дни за доброволно връщане, ако бъде заличен този срок, това означава, че държавите членки могат незабавно да пристъпят към принудително връщане и да не осигурят на лицата гаранциите в процес, докато се решава съдбата им на чуждата територия. Някои е, предложения са свързани с увеличаване на този срок, да кажем 15 дни. при риск от отклонение, при явно необосновани заявления, при рискове за обществения ред, се предвижда да не се прилага срок за доброволно връщане. В някои изменения се иска този срок или въобще тази възможност да бъде заличена. Има и много големи разлики във вижданията тук. Има 33 изменения за системите на връщания и повишаване на, тяхното, на тяхната устойчивост. Има и 33 изменения за правните гаранции. Винаги ли жалбите да имат отлагащо действие? да се разширили правото на правна помощ и прочие и прочие. 33 са измененията за задържането. Някои за свързани с основанието обществен ред. Други са свързани с минималния срок, който да бъде закрепен в законодателството. Някои са свързани с правата на задържаните лица. И най-сетне, господин председател, има един неясен въпрос. Надявам се, че комисията ще се умее да го осветли. В предлаганите нови актове комисията предвижда да, пред, да включи разпоредби за процедури за връщане на границата в проекта за обежището. И тук цитирам член 32. Ще бъде ли заличен той? Може ли комисията да поясни това, за да знаем дали да го обсъждаме или не? Ще очаквам с удоволствие дискусията, ще очаквам и си интерес. Надявам се, че ще започнем от докладчиците в сянка. Ако ми позволите, ще кажа още сега, че срокът за изменения по резолюцията за отражението на COVID-19 е вторник, 20 октомври, следващия вторник на обяд. Гласуването ще бъде на 26 или 27 октомври, в края на месеца, за да може резолюцията да бъде гласувана пленарно заседание през ноември. Значи 20 октомври за резолюцията за COVID. Казвам го сега, защото преди малко забравих да го спомена. И така, докладчикът в сянка госпожа Морано, докладчикът в сянка от НП. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, благодаря за вашето изложение. Според нашата група, първоначалният проект на Комисията за преработка на директивата за връщанията съдържа прецизни и ефикасни разпоредби за постигане на целите, а именно по-висока ефективност на връщането на чужденци, които са с нередовен статус на приемащата територия. Внесли сме 114 изменения и изцяло те зависят от заличени от вас или игнорирани от вас текстове от първоначалния проект на комисията. Внесли сме изменения и за прецизиране и допълване на първоначалния текст, там където има риск от отклонение, сътрудничеството с трети страни – Е, отказът е, от защита и връщането като успоредни процедури, е, правото на обежище и връщането, максималният срок на задържането, за да се позволи на държавите членки, които имат нужда от това да се ползват от тази процедура, вие сте решили да се ограничат правата на Съюза в борбата срещу миграцията за това може да се съжалява. Цифрите са такива, че сме длъжни бързо да приключим работата през върху тази директива. 29% са ефективните връщания от Съюза през 2019 година. Има мигранти от е, някои е, държави, като например Мали и бряг на слоновата кост. Е, е процентът на връщанията е под 4. Европейският съюз ограничава по този начин капацитета си. Действащата нормативна уредба трябва да бъде съответно изменена, за да бъде увеличен този капацитет. Съдебните решения, постановявани след жалби, системно не се изпълняват. Проектът на комисията цели да сложи край на това положение, а не да пречи на връщанията или да ги превръща в принудителни такива. Не се от, дава предимство нито на задържането, нито на връщането на ненавършили пълнолетие лица. Не можем да окоръжаваме престъпниците, като им казваме, че ще стимулираме трафика на хора и отвличането на деца. С това трябва да се борим. Същественото което аз и групата ми е, ще защитаваме по време на предстоящите преговори, е именно това. Надявам се, че ще намерим компромис, който ще позволи възможно най-бързото приемане на този текст. Благодаря. Сега Силви Гион. Силви Гион, имате думата. Yes. Свързана ли сте? Да. В интернет съм. Най-напред искам да благодаря на госпожа Стрик е, за нейния доклад. Както многократно съм казвала в комисията Либе, текстът на комисията трябва да се възприеме като много ограничителен – изначално ограничителен. И за това е, ние смятаме, че има доста и изменения направени или предложени без оценка на въздействието. А ние реагираме с наши собствени изменения срещу е, това. По отношение на риска отклонение. Там има един неизчерпателен списък на общи критерии. Госпожа докладчикът предлага премахване на текста и връщане към предишният текст. Е, държавите членки да прилагат собствени критерии. Това означава тежки последици. Аз предлагам да възприемем изчерпателен списък с повече, но ясни критерии. И държавите членки е, да бъдат длъжни да спазват тези критерии, без е, например, да имат възможност да задържат хората заради липса на финансови средства за тяхната издръжка. По отношение на сроковете, нека бъдат 30 дни и да могат да бъдат съд... съкръщавани само когато има заплаха за сигурността или не спазване на заповедите на властите. Трето, не трябва да се налагат ограничения, както предлага и комисията, на граждани на трети страни, които напускат територията на Съюза доброволно. Четвърто. Трябва да има поне 15-дневен срок за обжалване на първоначалното решение. Комисията предлага 5 дни. А, жалбата винаги автоматично трябва да има суспензивен ефект. Срокът от 6 месеца трябва да бъде максимално удължаван два пъти с по още 6 месеца. Това гарантира достатъчно. По отношение на ненавършилите пълнолетия лица, аз мятам, че граничната процедура не бива да се допуска. Няма нужда от такава разпоредба. Това са разпоредбите, които според нас имат критично значение и трябва да бъдат премахнати. Благодаря сега за групата Обнови Европа София Интвелт. Надявам се, че ме чувате. И аз бих искала да благодаря на докладчика за прекрасната и работа. Досието има продължителна история. Това е тежко досие, трудно се работи по него, особено в настоящия момент. Нашата група внесе голям брой изменения, но те се въртят около няколко теми, на които сега ще се спра. Първо, бихме искали връщанията да бъдат ефективни и устойчиви. тъй като те са част от една цялостна политика на убежище и миграция. Знаем, че доброволните връщания са по-устойчиви, по-ефтини и по-ефективни и за това трябва да се стремим да ги стимулираме. По отношение на риска от отклонение съм съгласна с Силви Гиом. Предлагаме изчерпателен списък от обективни критерии, валидни за всички държави членки. Тук трябва, смятам, да постигнем хармонизация, да не се оставя инициативата на държавите членки. За съдебните гаранции и отлагателното действие на жалбите, мисля, че суспензивният ефект на жалбата трябва да остане, тъй като това е възлово изискване на правовата държава. Решенията за ненавършилите пълнолетие трябва да бъдат диктувани от висшите интереси на децата. Трябва да има альтернативи на задържането на ненавършилите пълнолетие лица. Смятам, че в парламента винаги е имало общо съгласие по този въпрос. По отношение на забраните за влизане, не сме изменили кой знае колко проекта на комисията, с изключение е, на забраните за влизане, когато се правят е, проверки при излизане, защото това е наказание е, за хората. По отношение на сроковете, искаме да се махнат основанията за задържане обществен ред и обществена сигурност, защото те са прекалено бланкетни, държавите членки редовно злоупотребяват с тях. Пример за това е Унгария, която масово задържа граждани на трети страни на това основание. Значи има наказателно право, което позволява да бъдат задържани лицата, ако има някаква опасност за обществения ред имаме и други изменения. Наличието на достатъчен капацитет е ключ към успеха на всяка политика. Няма смисъл да се казва искаме повече върнати лица, ако няма капацитет. И най-сетне за граничната процедура. Тя трябва да бъде заличена тук, защото има друг нормативен акт, който я урежда и нейното място не е тук. Надявам се, че ще намерим консенсус и мнозинство за приемане на този доклад. Николас Бей. Благодаря, господин председател. Първоначалният текст на комисията несъмнено предимно върви в правилна посока, защото цели да увеличи ефективността и устойчивостта на връщанията, си, реч експулсирането на лица, които незаконно са се оказали в държавите членки. За съжаление, докладът на госпожа Стрик е е по-скоро в обратната посока. Нейните предложения са повече насочени към това да препятстват връщанията. Е, виждате, че социалистите и Обнови Европа е, внасят изменения, е, които да създадат е, технически и правни пречки и то тотални пред връщанията. Това е един много важен елемент на възпирането. Трябва да се възпират хората да пресичат незаконно границите в Европа, преди всичко и след това да съществуват правни и юридически условия, които улесняват експулсирането на незаконните мигранти, като се зачитат спецификите на държавите членки, тяхното географско положение, волята на населението им. Тази политика трябва да допълва националните политики, и текстът да не пречи на държавите членки, които не желаят да приемат незаконна миграция. В противен случай връщанията ще си останат абсолютно минимални. Хората масово ще идват в Европа, за да заживяват тук, не непременно за да а, работят, а за да възпроизвеждат живота си от собствените си страни. Това не можем да приемем, тъй като то ще навреди на съгражданите ни навсякъде в Европа. И когато има специфични случаи, разбира се, длъжни сме да отчетем тяхната специфика, но това не означава широко да отворим вратите за незаконна иммиграция, да позволим на всеки да идва. Вярно е по отношение на ненавършилите пълнолетие, че те трябва да бъдат защитавани. Трябва да се създадат възможности да се установява реално тяхната възраст, защото често пъти с този статус се злоупотребява с цел трайно настаняване. Трябва да се защитават истинските деца и те трябва да бъдат различавани от онези, които са навършили пълнолетие, но се представят за деца. В заключение, нашата група е внесла много изменения за укрепване на възможностите за повишаване на ефективността на връщанията – в Франция, но и в много други страни, за съжаление, между 80 и 90% от незаконно пребиваващите не се експулсират, задълженията си не изпълняват на нашата територия. Нашата политика очевидно страда от недостатъци, но да се опитаме да направим нещо по въпроса, защото така ще сложим пречки пред нелегалната иммиграция и наводняването на страните ни през Средиземноморието. Моля да се ограничавате в изказванията си, тъй като имаме да чуем и други депутати, разбира се, още е докладчици Сянка, госпожа Канко. Отекаре. Благодаря, господин председател. Подкрепяме общата насока на проекта на комисията. Очевидно, че има много голяма разлика между хората, които не получават разрешение да останат в Европа и хората, които се връщат обратно. В момента системата е тромава и не се прилага добре, но в момента никой не е изненадан от това, ние го знаем. Трябва да се ускори граничната процедура и да се ускори работата по тези случаи. малки малко са наброи е, доброволните връщания. Не, това не помага и на мигрантите. Длъжни сме да си възвърнем и общественото доверие. За да помагаме на истинските бежанци, трябва всяка реформа да бъде ръководена от здравия разум. Комисията е права, когато казва, че се нуждаем от цялостна уредба на миграционната система на Европейския съюз, където всяк всяко къща от мозайката има свое място. Длъжни сме да мислим и за вторичните движения, за разширяване на сътрудничеството с трети страни, като използваме пълния спектър на економическите и дипломатически правомощия на Европейския съюз, да прилагаме правилата, да разширим информацията, да укрепим ролята на Фронтекс. Нека не изпускаме тази възможност. Тя ни дава шанс – Госпожа Пелетие за ГУЕ. Благодаря, господин председател. Извинявайте, колеги, в 2 часа и една минута получихме писмо от секретарката по европейските въпроси във Франция с лист за гласуване. Това нов вид лобизъм ли е? Държавите членки имат къде да водят такива обсъждания. И мисля, че трябва да се придържат към него, а не да демонстрират такава липса на уважение към нашата институция. В предложенията на Европейската комисия явно доста са били вдъхновени от Франция. За това съм и толкова смутена. Извинете за увода. Е, сега по доклада. Благодаря, госпожо докладчик. Е, за това се говори, за това особено, че се говори е, за качество, а не за количество. Говорим за хора, които са наистина хора и се нуждаят от своето достоинство, нещо, което правителствата ни често и напълно забравят. Преди известно време комисията не смяташе, че е необходимо да се реформира тази директива. Ние сме внесли изменения за процедурните правила. Внесли сме изменения за това задържането да бъде последна възможна мярка никога не бива да бъде е, затваряно едно дете, например, в Център за административно задържане. Повтарям го, никога. И също така държавите членки са длъжни да направят всичко, за да могат тези хора, които са получили възможност да останат, да се интегрират в държавата, в която са пристигнали. Много добър е докладът. Благодаря за работата на докладчика, на докладчиците в Сянка. Имаме още какво да вършим. Работата продължава. Председателят. Изавел Сантос. Изавел, тя също иска думата. Можеш ли да се изкажеш бързо? Тъй, че да дадем думата след това на госпожа Штрик, ня... нашата докладчица. Изабел Сантос, ако си свързана, моля да се включиш. Yes, I think, okay. I think it's okay. Мисля, че всичко е наред. Най-напред искам да поздравя докладчика ни госпожа Стрик за прекрасната и работа. Докладът е много качествен. Естествено, внесени са доста голям брой изменения. Това само показва колко важен е докладът. преработка на тази директива бе необходима поспешност. Аз се присъединявам към голямата част от измененията, внесени от колегата Силви Гиом за гражданските права и всичко останало, което тя каза. Но искам да обърна внимание на две изменения. Заместването с обективен критерий на санкцията в случай на риск от отклонение на гражданина на третата страна. И също така това, че трябва решението за експулсиране да бъде постановено веднага, след като и влезе в сила отказът. Това може да се отрази върху правото на ефективно обжалване или правото на защита. Изразявам подкрепата си за ефективна политика на връщанията на Европейския съюз, но същевременно такава, която почива върху зачитане на основните права. Благодаря ви. Преди да дадем думата на докладчика, ще чуем комисията. Но моля съвсем кратко, съвсем кратко. Представителят на комисията, ако е на линия, ако е на линия, моля да се включи. Майк and video. I'm yes. Yes, thank you very much. Thank you for the opportunity. Благодаря. Благодаря ви за възможността за участие. Господин председател, ще се вместя в рамките на две минути, както ме помолихте. Поздравления за докладчицата ви за постигнатия до момента напредък. Не е лесно това досие, всички сме наясно. Пактът за миграцията и убежището предоставя възможности за подсилване на нормативната уредба на Европейския съюз за връщанията. Преразглеждането на директивата за връщанията е в основата на на нормативната уредба. възстановихме, подновихме взаимодействието на комисията с парламента по тази директива. Искаме да приключим преговорите колкото се може по-скоро. Можете да разчитате на подкрепата и взаимодействието на комисията с цел постигане напредък по досието. Много изменения бяха внесени, които излизат извън обхвата на процедурата по преразглеждане. В случая става дума за ограничен обхват на преразглеждане на директивата, така че внесените изменения не са в съзвучие с постигнатото междуинституционално споразумение. Ще трябва да им се направи по-нататъшен анализ. Ще бъде необходим контрол. Същото въжи и за някои от измененията на съвета. Те излизат извън обхвата на процедурата по преразглеждане. Докладчицата говори за увеличаване на броя на доброволните връщания, както и за насърчаването на търсене на ефективни альтернативи на задържането. Следва също така да се спазва и принципа на забрана на връщането, принципа на неотблъскване. Това е принцип на международното право, който трябва винаги да се прилага с цел закрила на уязвимите лица. Комисията е готова да работи по всички ваши предложения. Ще се спра върху някои от тях, като например тези по риска от укриване. Той е уреден в няколко члена на директивата, като например този, който урежда задържането. С удоволствие ще работим с докладчицата и другите политически групи за адаптиране и усъвършенстване на списъка. Трябва да се подчертае и това, че доброволните връщания са най-ефективният инструмент, който трябва да бъде допълнително насърчаван. Трябва да се насърчават програмите за доброволно връщане. Те трябва да са ясно закрепени в директивата за връщане. Работим по намирането на ефективни альтернативи на задържането. Следва да се установят ефективни мерки, за да се противодейства на риска от укриване. Задържането трябва да се използва като крайна мярка. Следва също така да се осигури достатъчна закрила на нередовните мигранти, като се намерят устойчиви процедури. Следва също така да се вземе предвид изцяло и уязвимостта на определени лица, най-вече на ненавършилите пълнолетие преразглеждането на директивата за връщането е ограничена до една разпоредба, що се отнася до забраната на връщането, на влизането, извинете. Освен това, задържането трябва да е обект на индивидуална оценка, трябва да е също така и крайна мярка и по преработената директива. По въпроса на госпожа Стрик, не, комисията не заличи разпоредбата за граничната процедура от новото предложение, но трябва да се договори процедурата по доброволно връщане. Тя е част от новата, новия регламент за процедурата за връщането. А граничната процедура е уредена в регламента за процедурата за убежище. Ще продължим работа с докладчицата и всички докладчици в сянка. Наистина съм готов да работя с всички ви, за да усъвършенстваме предложението. Благодаря ви. Дадох ви две минути, но вие говорихте 4 минути и половина. Госпожа Стрик има думата последно. Благодаря, господин председател. Мога да съм кратка. Благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на изказалите се колеги за коментарите и разясненията им. Разясненията ясно доказаха и онова, което казах в уводните си думи, а именно, че заставаме зад някои от основните принципи на директивата. Наистина се надявам, че преговорите ще протекат в дух на градивност. Да се надяваме, че ще можем да постигнем съгласие по разпоредби, отговарящи на хартата на основните права, като правото на ефективна правна защита, висшият интерес на детето, както и използването на задържането като крайна мярка. Да се надяваме, че ще можем да постигнем съгласие по въпроса за това какво е ефективно и какво не. Радвам се също и, че комисията заяви, че трябва да се отдаде предпочитание на доброволното напускане. Това е предвидено по настоящата директива, предвидено е и в преработения и вариант. Това е и предложението, за което застава Европейският парламент. Някои твърдят, че доброволното напускане е равносилно на ненапускане, но това изобщо не е вярно, според мен. Има много проучвания, както и данни от държавите членки, които показват, че доброволното връщане е по-ефикасният инструмент. Когато хората напускат доброволно, те не се и връщат. Трябва да имаме предвид това по време на преговорите. Последно, коментар по забраната на връщането, забраната на вър... влизането, извинете. Забраната на влизането се използва като положителен стимул за подлежащите на връщане лица. Така те спазват условията на връщането. Ако не се върнат, може да им се забрани влизане. Но ако тези лица бъдат санкционирани докато са още на територията на съответната държава, може да се стигне до обратния ефект. Затова и трябва да направим разумна оценка на това какво е ефикасно и какво не. Все пак всички искаме процедурата по връщане в Европейския съюз да е ефективна. Благодаря на госпожа Стрик. Все още не е предвидена дата за гласуването по този доклад. Гласуването ще бъде насрочено в зависимост от това какъв напредък ще се постигне по преговорите когато насрочваме заседания за преговорите, сме зависими от наличността на зали, оборудване с, системата интеракция и от наличността на устен превод. Благодаря. Сега ще предам штафетата тук на председателското място на заместник-председателката госпожа Ортундуа. Благодаря, господин председател. Шеста и седма точка, които ще разгледаме заедно. Уважаеми колеги, днес имаме възможност да изслушаме докладчика и докладчиците в сянка по отношение на измененията и допълненията по двата проекто доклада, свързани с ЕТИА, с е, информационно-разрешителната система – за пътуващи. Целта е да бъдат въведени необходимите технически средства, е, така че в съответствие с е, нормативната е, уредба да се обвържат всички електронно-информационни системи. Визовата и, и, и прочие за, за граждани на трети лица и така нататък. Измененията целят да повишат гаранциите за правомерност на достъпа до информация. Докладчиците ще ни занимаят с внесените изменения и допълнения за не повече от 4 минути. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. от размяната на мнения в комисията сам Имаше две заседания. Едното бе посветено на оценката на въздействие. Много съм благодарен за това заседание, тъй като успяхме да навлезем в детайли. Повечето от измененията, внесени от политическите групи, са много добри и много конструктивни, според мен бяха повдигнати редица въпроси, включително и в оценката на въздействието, които са отразени и в измененията. Темите са включени и в доклада ми. Едната се отнася до прецизна работа по текста. Не бива просто да се ползват общи понятия като ефективно управление на границите. Трябва да се позовем на съответния съответната разпоредба от текста за ЕТИАС. Същото въжи и за тежките престъпления. Трябва да визираме тежките престъпления, включени в приложението. Централното звено на ЕТИАС трябва да има достъп до системата, но само под формата на справки не бива да се включва тази информация, когато се правят справки с ETIAS. Когато има припокриване между системите ЕКРИС и ETIAS, трябва да се прави точен анализ на базата на пропорционалността и необходимостта. Включването на системата ЕКРИС в нормативната база за ЕТИАС не бива да води до включването на повече данни в системата ЕКРИС. Комисията предлага на места актове за изпълнение, като например при определянето на условията за установяване на частично съответствие по ЕТИАС, както и по отношение на защитата на данните – Немалко са групите в Европейския парламент, които смятат, че би било по-подходящо тук да се приемат делегирани актове, тъй като така ще има по-широко участие на парламента. Но освен това, заявителите трябва да имат право на ефективна правна защита. Трябва да има също така и споразумение за сътрудничество с Интерпол, така че да можем да правим справки с тяхната система в условия на безопасност. Има и доста други въпроси, като например сигналите, за сигналите за връщанията, за качеството на данните, за изграждането на центрове за грижи и подпомагане. Има и някои технически изменения. Аз също съм внесъл такива с цел актуализиране на предложението, откакто бе представено законодателното предложение от страна на комисията мина много време. Много от измененията се отнасят до сходни теми. Някои пък са абсолютно неприемливи, тъй като биха направили невъзможно функционирането на системата ETIAS. Някои изменения пък наистина биха усъвършенствали текста. Ще трябва заедно с докладчиците в сянка да, дообсъдим обсъдим формулировките. Бих подкрепил духа на някои измен, други изменения, но ще ми е необходима повече информация от комисията за практическата и техническата приложимост на предложеното в тези изменения. При всички положения с удоволствие ще работя с всички и мисля, че внесените изменения ще са една добра отправна точка за усъвършенстване на предложението на комисията. Системата ЕТИАС трябва да функционира ефикасно, като обаче са в сила и всички гаранции. Благодаря, господин Ленерс. Отлично беше качеството на връзката. Значи докладчиците в сянка много малко време ни остава. Не повече от две минути на изказваш се господин Витанов. Uh, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратък и да не повтарям това, което казах по време на миналото заседание на комисията ни. Не са се променили въпросите, които ни притесняват. За съжаление, предложението на комисията не бе съпътствано от оценка на въздействие. Затова, според нас, Европейският парламент и Европейският орган за защита на данните трябва да могат да направят оценка на необходимостта и съразмерността на системата ЕКРИС. Необходими са също така и статистически данни от ЕОЛИСа, освен това, трябва да има повече информация за това, кои данни по ЕКРИС ще се използват от ЕТИАС за гражданите на трети страни и лицата без гражданство. Визираме също така и случаите на европейски граждани, които са граждани и на трети държави. Но като граждани на Европейския съюз не би трябвало техните данни да се обработват в ЕТИАС. Предлагаме също и по-съгласуван текст за лицата осъдени за терористична дейност, за да има повече правна сигурност. Уточняваме също така, че достъпа до централното звено на ЕТИАС трябва да бъде само под формата на справки, т.е. не трябва да могат да се изменят данните. Освен това, има и някои препратки към точки и подточки, които не се съдържат в оригиналната редакция на текста. Много е трудно да се работи по текста, с който се изменят много регламенти – и накрая, за да има адекватен демократичен контрол от страна на Европейския парламент, трябва да се използват делегирани актове вместо актове за изпълнение, например, когато става дума за определението на частично съответствие. Звукът беше отвратителен. Благодаря на преводачите за положените от тях усилия. Обнова следва докладчикът в сянка господин Тодорачев. Имате думата. Благодаря и аз ще съм кратък. Няма да повтарям вече казаното от колегите и от докладчика за взаимодействието ни до момента. Съгласен съм с казаното за ролята на ЕСП, както и за справките с системата, но имам и резерви по два въпроса по същество, които съм изразил и в проекто измененията си. Що се отнася до ЕТИАС, трябва да сме внимателни по отношение на правата и условията за достъп – когато се правят справки с други системи. Тези справки с други системи трябва да са наистина само под формата на справки. Още от самото начало, освен това, трябва да има и право на ефективна правна защита. Заявителите трябва да знаят, ако бъде отхвърлено заявлението им по ЕТИАС, от коя система е дошло това отхвърляне. Имаме резерви по някои други въпроси, които вече бяха засегнати от докладчика. Имаме резерви във връзка с разширяването на обхвата на текста за ЕКРИС, така че да обхваща и управлението на границите. Внесли сме съответните изменения. ЕКРИС е инструмент, който следва да се използва за съдебното сътрудничество. Ясен е обхватът на законодателния текст тук, така че не виждам как може да се разшири приложното му поле чрез последващо изменение. Това бе всичко от моя страна. Благодаря на докладчика за установеното до момента сътрудничество. Señor Patrick Breyer, ¿está usted conectado? Господин Патрик Бреер от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Целта на тези последващи изменения е да се установи окончателно Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им, системата ETIAS. Внесли сме изменения за отхвърляне, тъй като според нас тази система е скъпа, не е ефикасна. Освен това, следва по нея да се прави оценка на риска, свързан с всеки един пътник, което може да доведе и до ненужно обозначаване на определени лица. Работим по други изменения в момента за решаването на конкретни проблеми. Благодаря на докладчика за това, че обсъди определени въпроси с комисията. Благодарим също и за това, че бе изискана заменяща оценка на въздействието. Не сме съгласни и ние с предложението за разширяване на приложното поле на текста Взаимодействието ни до момента протече много конструктивно. С удоволствие ще продължа да участвам в дебатите. Е, Господин Буксаде. Gracias, presidente. Gracias y gracias también al señor, al ponente. Eh, en esencia, estoy... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Съгласен съм с докладчика по някои въпроси. Благодаря, госпожо председател. Но, за съжаление, връзката прекъсна. Очакваме да, да възстановите връзката. Да, да, сега ви ако, ако желаете да започнете от начало, да, благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика за извършената работа. Е, казвах, че общо взето съм съгласен с идеята да се търси оперативна съвместимост на ЕТИАС с всички останали имиграционни системи е, за гарантиране сигурността на европейските граждани и възпрепятстване на неправомерното постъпване на територията на Съюза. И съответно цялата информация трябва да бъде е, обединена, да, да бъде достъпна, е, в това число е, свидетелството за съдимост на лицето, предишни решения за връщане на същото лице, за да може да се работи с превозвачите, да се, да се отсеят лицата, които имат разрешение, които нямат разрешение. А, както примерно американската и канадската система, никой пътник не може да се качи дори на борда на самолета а, в държавата на отпътуването си, преди да е сигурно, че ще му бъде разрешено да постъпи на територията на, на Съюза. И ние в тази връзка внасяме а, изменение за работа с превозвачите. И с това заявявам, госпожо председател, готовността ни да взаимодействаме с всички колеги за постигане на целта защита на шенгенското пространство, гарантиране безопасността на нашите съграждани и суверенитета на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Гой, госпожа Пелетия имате думата présidente. Alors tout d'abord, merci au rapporteur et merci aux collègues euh, pour ce travail et merci encore une fois, monsieur le rapporteur, pour l'organisation de deux réunions. Благодаря на докладчика и на колегите за свършената работа. Благодаря също за организираното заседание с участието на комисията, както и за останалите срещи, които според мен бяха много полезни. Знаете, че нашата позиция съвпада с позицията на комисията. Всички централни национални органи трябва да могат да имат достъп до всички системи, дори и това да не е бил първоначалният план. Всъщност, според нас това е несъразмерно. Внесли сме съответните изменения трябва да има минимални гаранции, според нас, за защита на основните права. Няма да се спирам в подробности върху всички наши изменения. Според мен трябва да поставим ударението върху съразмерността. Съразмерността е от особено значение. Не бива да се променя правното основание, освен това за ЕКРИС за да не се използва тази система на общото основание, свързано с защита на границите. Системата ЕКРИС трябва да се ползва само за целите на сигурността. Оперативната съвместимост между отделните системи не бива да оказва отрицателно въздействие върху правата на засегнатите лица. Внесли сме изменения по този въпрос – в заключение, нека кажа, че се радваме, че измененията, внесени от докладчика, визират съразмерността. Не сме съгласни обаче с някои други предложения за изменения и ще работим за компромис. Докладчика, ако желаете някои заключителни думи. Да, благодаря, госпожа председател. Накратко, понеже колегите казаха много, аз очаквам с интерес по-нататъчната работа с тях. Не, че е, всичките ни е, позиции съвпадат, специално, що се отнася до потребността на е, самата от информационно-разрешителната система от ETIAS, но поне има обща добра воля между докладчиците в сянка Край на краища, по отношение на другите изменения, независимо дали някои са съгласни или не с самата система, тя трябва да може да функционира добре. И така или иначе, законодателството да бъде е, е издържано, да, да, да съдържа необходимите правни гаранции. И се надявам през едните седмици да се сближим. Наистина очаквам с интерес е, по-нататъчната ни съвместна работа, както и започна в духа на сътрудничество и компромис. Благодаря и до скоро! Да, слава богу, спазихме времето по дневния ред. Тъкмо, за да започнем с осмата точка. Разглеждане на проекто становище на нашата комисия е, по доклад на Комисията по заетостта във връзка с директивата за равното третиране по, по повод на заетостта в съответствие с Конвенцията на ОНЕ за недискриминационно отношение към хората с увреждания. Докладчицата Никол Сонова има думата от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Европейската е, Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждане, ратифицирана от Европейския съюз, е, изисква от договарящите държави да въвеждат националното си законодателство гаранции, е, в това число за достъпа до заетост на хората с е, увреждания. В това число се забраняват различните форми на смесена така наречена пресечна е, дискриминация по няколко критерия. Е, в същото време е, правото на лицата с увреждания да получат достъп до мерки за социална и трудова интеграция и участие в живота на обществото е прогласено от Европейската харта на правата и свободите. Това поне черно на бяло е гарантирано. Твърде често обаче на практика не, не, не, не, тези права се пренебрегват, върви се в техен ощърп. Така че лицата с увреждания все така са обект на, на, на отрицателно, дискриминационно, маргинализационно отношение, особено в контекста на пандемията – Официалната статистика за хората с увреждания е, е недостатъчна, не е дезагрегирана, дезагрегирана по различни е, значими е, показатели. С това трябва да се започне, трябва да се подобри информационното обезпечаване на политиката за постигане на пълно съответствие е, на политиката с конвенцията. Наскоро бе проведено изследване в целия Европейски съюз е, от Европейската мрежа за независим живот, според което 96% от хората с увреждания смятат, че достъпа до трудовия пазар е неадекватно. Само 10% от хората с увреждания са удовлетворени от действащото законодателство, други 18% дори не познават, не, не знаят за наличието на такова защитно законодателство в страната си. Е, всички форми на дискриминация общо взето не се следят, не се отчитат достатъчна степен Съответно, правата не се познават, средствата за защита не се познават. Е, за съжаление, съюзното законодателство не гарантира защита на физически лица е, от дискриминация в сферата на, на заетостта. Имаме само директивата за качество на заетостта, така че ние призоваваме е, съвета да помисли, да, да започне е, изчерпателен обзор на цялото съюзно законодателство в светлината на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждане. И с това се надявам да споделите е, моето гледище. Материята е особено важна, казвам, особено в сегашната здравна обстановка – и, и, и трябва да се, да се трактува е, съответно. Изменения и допълнения може да внасяте до 22 октомври. Е, очаквам с интерес взаимодействието си с колегите докладчици в Сянк. Благодаря ви, госпожо докладчик. Благодаря ви за ясното изложение. Сега докладчици в Сянка. Много малко време имаме, не повече от минута на изказващ се. Да, благодаря, госпожо председател. Кратко и ясно е, е, искам да поздравя докладчицата от лично извършена работа. Становището е премерено, разумно, реалистично и аз очаквам с интерес е, работата ни с колегите докладчици в сянка, за да излезе още по-добър окончателен текст. За съжаление, е, обаче не мога да приема изцяло доклада на комисията по заедостта. Е, той трябва да е по-балансиран. От една страна се иска премахване на съществуващите предубеждения към хората с увреждания. От друга страна в първоначалния текст на доклада на Комисията по заедостта няма кой знае е, какви е, сериозни текстове, а дори е, се поражда съмнението, че авторите на доклада споделят ширещите се предубеждения, които не са дори информационно, статистически подплатени. Благодаря, госпожа Добрева, от социалистите. Благодаря, госпожо председател. Най-голямото политическо достоинство е да се поставиш на мястото на, на други, особено когато живота им е по-тежък от твоя. Никой политик е, не може е, арогантно да е, заявява, че взема решение без оглед на онези, които са засегнати в ежедневието си от тези решения. И затова съм разговаряла с много организации, представляващи лицата с увреждания и, и те ми обърнаха внимание на много неща. Например, че е, дискриминацията е, не се наблюдава единствено по повод на заетостта, а във всички сфери на обществения и личния живот. Е, специално, разбира се, те настояват за повече специализирани работни места, стимулиране на работодателите, които наемат хора с увреждания. облегчени условия на живот, по- по-висока степен на достъпност всяко едно отношение. Интеграцията, разбира се, започва с приемане е, и, и това трябва да се възпитава от най-ранна възраст сред членовете на обществото, но най-вече хората с увреждания настояват всички красиви думи да се превърнат в дела. Благодаря, аз също трябва да се изкажа. Ще бъда съвсем кратка. На първо място е, поздравявам докладчицата, нашата докладчица по становище. Много приемлив, много премерен текст. Ние ще внесем някои изменения и допълнения, просто за да подобрим, да акцентираме на някои неща. Първо, що се отнася до е, достъпа до образование. На второ място, е, дистанционната заетост, е, отдалечената заетост, е, предвид и здравната обстановка, е, трябва да, да разчитаме на, на новите технически решения, за да разширим полето на заетостта, в това число да обхванем и лицата с увреждания. И особено в днешно време, както казвам. На трето място да се постигне е, традиционно работно място е, в, в, в, конвенционалния смисъл, а, е, което е висококачествено и недискриминационно, е главният акцент на доклада а, и, и ние ще работим за това. Сега а, колегите зелени, госпожа Рива, да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за първата редакция. Ние можем да е, допринесем към работата на Комисията по заетостта и, както казва докладчицата, усилията ще бъдат е, ефикасни само ако се включат всички аспекти от живота на лицата с увреждане. Не по-малко от 10 милиона в Европейския съюз, които определено нямат достъп до едни и същи възможности и права. Има и, и материални, и бюрократични препятствия – е, и аз смятам, че становището трябва да насочи вниманието си към главните пречки, достъп до правосъдие, участие в обществения живот, достъп до образование. Европейският съюз разполага с изчерпателна нормативна уредба, но тя сякаш не е достатъчна. Докладчицата е, упоменава специално е, пресечната дискриминация или смесената дискриминация и е, смятам, че във всяка по натачна инициатива този аспект трябва да се застъпва. Благодаря, господин Арванитис от Обединена левица. На линия ли сте, господин Арванитис? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние не веднъж сме казвали, че директивите на Съюза за равенството и достъпа до, до заетост на лицата а, е, с увреждания се, се преплитат взаимно. А, бих искал бързо да е, споделя някои идеи с вас. Първо, нуждаем се от радикална промяна на европейската и националната политика по отношение на хората с увреждания. Трябва да, да обърнем внимание на социалния модел, на възможностите за независим живот. От там съответно <laughs> трябва да се започне с финансовата обезпеченост, с финансовата независимост. Ние ще внесем изменения и допълнения в смисъл на квоти на заетост. Не само в държавния, а и в частния сектор, е, които и двата сектора трябва да направят необходимото, така че е, е, в това число да се разработва отдалечената заетост, надомната работа. След това трябва да се да, да се детабуизира темата, да се демистифицират а, а, различни а, ширещи се е, предубеждения. Благодаря. Благодаря на всички, които са все още на линия, да имат предвид, че скоро ще проверим кворума. Така че не се изключвайте. Последният в случая по точката, която разглеждаме,